Подновяваме заседанието. Моля, заемете местата си. Като начало, господин Голниш поиска думата за лична бележка. Моля, господин Голнише възоснова на коя точка от правилника желаете да направите това. Благодаря, господин президент. Е, 164 е въпросният член. До, научавам, че по повод гласуването председателстващия е е пред моя асистент, е, асистент се е позовал на регламента, е, е казал, че трябва да ми дадат е, транквилизанти, транквиланти, за да се успокоя. Е, моите уважения, господин председателю, но ми се струват че това е крайно бидно заседание. Не виждам е, каква санкция може да се е, нанесе спрямо депутата Шулци. Исках само да отбележа, че член 22 от нашия регламент и член 165-166 от правилника ви позволяват да санкционирате депутата депутат, който сериозно прекъсва заседанието, но не дава възможност да реагирате на един депутат, който в момента на вземане на решение по никакъв начин не пречи на заседанието, без да има възможност да бъдат отхвърлени обвиненията срещу него. Това ми се струва крайно неудачно. Още повече е, ние с това правим много лошо впечатление на външния свят. Благодаря, че ме изслушахте. Председателят, благодаря. Господин Голниш. Сега по дневен ред имаме разискване с министър-председателя на Швеция за актуалното състояние в Европейския съюз. Добре дошли, господин министър-председател. За нас е голям, голяма чест да чуем вашето мнение за настоящо положение на Европейския съюз тук в Европейския парламент. Преди да ви дам думата, искам да обърна внимание, че по решение решение на председателския съвет. Нямаме спонтанни изказвания от залата, нито сини карти след из, изказването. И сега господин Левен има думата. Давам ви думата, господин министър-председател. Заповядайте. President of the European Parliament, Уважаеми господин председател на Европейския парламент, господин Шулц, благодаря за поканата. За мен е удоволствие и чест. Госпожо заместник председател на Европейската комисия Кристалина Георгиева, уважаеми евродепутати, уважаеми госпожи и господа. Най-добри години, най-лоши години, години на мъдрост, години на глупост епоха на вяра, епоха на неверие, сезон на светлина, сезон на тъмнина, пролет на надеждата, зимата на отчаянието. Това са уводните строфи а, в а, едно произведение на Чарлз Дикенс. История или приказка за два града – Действието се развива в 18 век, но много прилича на положението днес. Ние преживяхме зима на отчаяние. Екстремистите атакуваха Европа, Русия заплашва европейските граници с военна сила, Европейския съюз не може да се справи с младежка безработица, социално отчаяние и глобална беженска криза. Но има и лъчина надежда в света. Споразумението за климата, новите цели за устойчиво развитие, голяма част от африканските държави сега изплуват от бедността. Всичко това показва, че когато сътрудничим, в целия свят можем да направим нещо наистина добро. И Европейския съюз също може да получи изкрица надежда. Ако остане единен срещу външните заплахи, ако е готов да се справи с общите предизвикателства, с е, унази сила, която е необходима за да се решат те, ако разчистим последните отпадъци от финансовата криза и започнем да изграждаме силни общества още веднъж. Роден съм през 1957 година. Същата година, в която беше подписан договора от Рим. Моето поколение получи огромни възможности и силно вярваше в бъдещето. За много от нас света беше отворен и искахме да го направим по-добро място за живота. За мен няма по-голямо задължение от това на новото поколение да дадем същата надежда и същите права. И знам, че Европейския съюз може да се превърне в двигател на този процес, ако защитим три основни ценности на нашия съюз. Демокрацията, сътрудничеството и действителните ползи за нашите граждани. Нека да започна с демокрацията. В момента работим заедно и все по-усилено срещу тероризма, срещу терористите, които извършват ужасяващи нападения срещу нашите общества. Много тези действия са като крути мерки, но, но те са необходими. Е, пред защита на демокрацията обаче има една много по-голяма задача. Да защитим защитиш демокрацията означава да защитиш безопасността на нашите еврейски граждани в момент, в който омразата и антисемитизма отново се появяват в Европа. Не е допустимо да се демонизират популистски мисиоманите, дори и това да е от полза за политиците пред електората. Това означава да се борим освен това и за правата на ромите, за всички, които са не, не, не, нещастни, унеправдани. Да защитаваш демокрацията означава да имаш свобода на медиите, свобода на пресата, защото знаем, че политиката винаги излича ползи от строгия контрол. Да защитиш демокрацията означава да защитиш правото на всеки човек да се сдружава, да се придвижва свободно, свободно да обича когото поиска, да има право на, на справедлив съдебен процес и така нататък. Ако не защитим тези свои ценности, ще загубим Европа такава, каквато я познаваме. Така стигам до втората част от своето изказване, втората теза сътрудничество. Рядко сме виждали толкова много хора да са разселени в целия свят, както в момента. Рядко сме виждали толкова малко европейски държави да са готови да действат и да се намесят. През два месеца, през изминалата есен, Швеция прие 80 000 души. Това се равнява на 25 милиона души годишно в Европейския съюз. Нашата система за прием на беженци е на, на, на прага, на, е на, на ръба на своето съществуване и ето защо смятам, че ние е, трябва да действаме, но се принудихме да предприемаме едностранни действия. Шенгенското споразумение е основно за Европейския съюз. Той е стълб на Европейския съюз и е много важно за нашите економики. Но ако не действаме и не действаме бързо, можем да го загубим. Много думи чуваме, много планове виждаме, но дела няма. Или почти няма. Ето защо искам да приканя всички държави членки да поемат своята отговорност. Време е да се действа. Време е да се гарантира контрола на нашите външни граници. Време е да се подсили сътрудничеството с Турция въз основа на международното право. Време е да се приложи принципа за преразпределение на бежанци в Европейския съюз. Време е да се, сборим, е, да се преборим с контрабандата на, на, на хора. Е, време е да укрепим и външната политика, за да отстраним причините за тази бежанска криза. Трябва да се обединим и да контролираме своите действия, защото ще загубим европейското сътрудничество такова, каквото го познаваме. Ако погледнем към бъдещето, време е да признаем, че регламента от Дъблин не работи. Трябва да бъде заменен. Ако не създадем нова обща устойчива система за предоставяне на обежище, все повече държави ще трябва да действат едностранно, така ще пострада мобилността, търговията и най-вече онези човешки същества, които бягат. Швеция е готова и ще работи за нова система за обежище в Европейския съюз, която се основава на равно разпределение на, на беженците, система, която предвижда обежището да се търси в Европейския съюз, а не в отделна страна. С едно изречение, ако искаме да имаме обща външна граница и да има свободно придвижване на хора вътре в Европа, трябва да имаме и обща система на приемане на кандидати за убежище. Откровено казано, не виждам и не разбирам как е, ще е възможно държави, които няма да участват в общата система на обежището, как те ще могат да участват в Шенген. Така стигам до третата си теза. Ползата за гражданите. Показахме, че сме готови да работим заедно, за да останем единни. Неодавна показахме, че можем да се обединим, за да помогнем на Великобритания, за да остане тя в нашето семейство. Оплакванията срещу Европейския съюз от всички страни на нашия континент не трябва да се отхвърлят с лека ръка. Тези оплаквания показват, че е на лице необходимостта да намерим онова, което наистина ни обединява. Европейския дух, сътрудничеството. Трябва да покажем на нашите граждани, че има полза 28 държави да работят заедно и, и 500 милиона души да живеят заедно. Трябва да се справим с предизвикателства като измененията в климата. Няма държава по света, която да се справи с измененията в климата сама, тъй като сме обвързани вече в глобален план. Трябва да създадем още по-голям общ пазар в времена на глобална конкуренция и трябва да генерираме и да създадем още по-голяма сигурност за нашите народи в това размирно време в света. Европейското сътрудничество обаче ще получи подкрепата на хората в 21 век, само ако Европейския съюз работи много по-усилено за благоденствието на своите граждани. В един свят, в който 62 души притежават толкова, колкото други 3 милиарда и половина, в такъв свят имаме нужда от Европейския съюз, който да работи за равенството и защитава принципа, че всеки трябва да може да преследва своите надежди и да води добър живот. Ето защо трябва да укрепим социалната Европа, да създадем повече и по-добри работни места, по-добри условия на живот. Трябва да, да укрепим предприятията, да подсилим покупателната способност на гражданите, защото когато предприятията работят добре, а гражданите са богати, економиката расте. В една социална Европа Европейския съюз ще бъде е, двигателя за, за това всички да са а, е, равни. Не може някои да бъдат принудени да получават а, е, недостойни доходи или да работят в недостойни условия на, на труд в ситуация на криза винаги трябва да има някой, който да гарантира, че на работното си място човек се чувства спокойно. В една социална Европа трябва да отприщим енергията на растящата работна сила. Ако жените получат същата заетост, както мъжете в Европейския съюз, нашето БВП може да се увеличи с 12% до 2030 година. So e така че Европейския съюз трябва да действа не само като център на, на, на финансовия бизнес. Той трябва да бъде двигателя за включването на жените на, на трудовия пазар и за защитаване на принципа равно заплащане за равен труд. Това е морално е, издържано и освен това е логично от економическа гледна точка. В една социална Европа да, трябва да, да работим за това, че гражданите наистина имат доверие в бъдещето. И тук имам предвид и младите хора. Ето защо трябва да инвестираме в иновации, в обмен на европейски студенти, не само между университетите, но и в рамките на училищното образование. Необходимо е да създадем работните места на бъдещето за, за младите хора. Трябва да има социални инвестиции, да има добри споразумения за търговия, трябва да доразвием цифровия единен пазар. Това е тази социална Европа, която може да спечели сърцата на гражданите. Комисията има предложение за изменение на директивата за командироване на работници. Развиването на социалния стълб показва, че най-накрая работата, за, за да се осъществи всичко това, което представих, е започнала. Ще се предприемат стъпки за, за социален напредък и, и, и това е добре, това е изключително важно. Нека да продължим напред и нагоре. Нека да продължим да се стремим към върха и да създадем стратегия за изграждането на истинска социална Европа. За мен е, ще е удоволствие да бъда домакин на среща на върха по темата следващата година, 2017. E Нека да работим за Европейски съюз, който работи за доброто на пазарите, но да работи още по-усилено и за благоденствието на своите граждани. Европейския парламент и Европейската комисия са ключови играчи по всички тези три тези, които очертах. Тук в тази зала искам да кажа, че ние в Европейския съюз имаме възможност да, да получим е, и да защитаваме и да имаме същите надежди, които аз имах като млад. Е, аз бях млад през 77 година, но мисля, че за поколението което е младо през 2007 и през 2027 година. Тези надежди също ще бъдат на лице. Зимата на Европа беше дълга и тежка, но ако защитим принципите на демокрацията, когато тя е под заплаха, ако продължим да сътрудничим и започнем да действаме за да решим мигрантската криза и ако създадем социална Европа, която увеличава благодействието на хората в ежедневния им живот, тогава и само тогава ще успеем да живеем в добри времена и в тежки времена, и в добри времена ще можем да създадем нова пролет на надеждата за Европа. Благодаря за вниманието. Господин министър-председател, благодаря ви. Сега от името на комисията ще чуем госпожа Георгиева. You, благодаря, господин председател Шулц, господин министър-председател Ловен, почитаеми депутати. Председателят Юнкер се обърна към мен с молба да го заместя по време на този дебат и да ви поздравя от негово име. Да, наистина, това са най-добрите времена и най-лошите времена, но най-вече времената са такива, че се налага да се изправим и да покажем кой е достатъчно смел. Радвам се, че мога да ви приветствам в тази зала, господин министър председател Вие направихте точно това. Изправихте се пред нас. Благодаря ви. Швеция е държава, която е написала своята съдба сама, с своите ценности, с убеждението, че можем да работим заедно, да живеем заедно и да градим едно справедливо общество. Вие повлияхте онези отвъд вашите граници, останалите европейци. Искам да ви припомня, че с вашите скандинавски партньори вие бяхте онези, които разбраха, що е то свободно движение, защото през 50-те години Северния съвет за първи път даде възможност за свободно пътуване и регионален пазар на труда. И това постижение е, бе много полезно и за вас, и за цяла Европа. Днес от името на нашия председател бих искала да кажа браво на Швеция за това как отговори на кризата с мигрантите. Вашата държава приема най-големия брой хора, които търсят защита, още преди да започне настоящата криза. Вашата солидарност е за нас а, един фар, а, който ни води напред. Една държава, която е толкова на север, е така пряко засегната от събития, които се случват на юг. Ние знаем, а, че можем да бъдем заедно. Нито една държава не може да се справи с тази криза сама. Нито една държава не трябва да се чувства сама или да бъде сама, независимо дали това са Гърция, Швеция, Австрия, Германия. Няма държава, която сама да може да понесе тежеста. Заедно трябва да защитим границите си. Заедно трябва да помогнем на хората, които зависят от нас, за да оцелеят. Признаваме усилията на Швеция, спряхме разпределянето на бежанци към Швеция от Гърция и Италия, защото така е справедливо. Днес, както казахте и вие, из Европа трябва да се настани ред и да се възстанови шенгенската система. Вие знаете колко струва живота без Шенген. Бях впечатлена колко е скъпо да се върнат граничните постове между Швеция и Дания. Стотици милиони евро. Европейската комисия излезе с програма за възстановяване на Шенген и за премахване на вътрешните граници до декември 16 година. Това ще ни даде възможност Шенген да стане по-силен. Трябва да извлечем полуки от кризата Системата работи само ако всички участваме в нея, иначе няма да работи изобщо. За това трябва да запретнем ръкави заедно. Европейската комисия не иска да сочи виновните с пръст. Тя иска да намери решение и да подкрепи всички държави членки, за да можем да понесем общата си отговорност да защитим Шенген. Господин председател, господин премьер, е, ще засегна втората тема, която вие предложихте на нашето внимание. Става дума за ценности, ценностите в Европа и европейският социален модел. Това е едно от най-големите ни постижения. Това не е просто начин за организиране на економиката. Не, това е част от е, това, което сме, това е част от учредителните ни договори, част от нашата идентичност. Швеция е написала цели глави в тази история. Слушайки вас, вие държите а, перото и продължавате да пишете. Благодаря ви. Показахме на останалата част от света, че нашата социална пазарна економика може да балансира и социалната справедливост и просперитета. Преди работех в Световната банка и тогава знам, че те наричаха Европейския съюз суперсила с отличен начин на живот, точно заради стандартите, по които живеят нашите граждани, равенството между половете, общественото здравеопазване, опазване на околната среда и най-вече социалната ни система. Голямото предизвикателство е да адаптираме тази система към един свят, който се променя много по-бързо от времена страната, когато сме родени вие и аз. Имайки преди това нуждата постоянно да се променяме, в Европейската комисия излязахме с едно предложение за европейски стълб на социални права. Там залагаме практики и принципи, така, щото е, работните места да бъдат е, достатъчно зачитащи правата на човека, да бъдат справедливи и като заплащане, и като социална защита. Говорим за справедливост е, към отделните хора, но говорим и за това пазарът на труда да стане по-силен, економиката ни да стане по-силна. Този стълб ще идентифицира какви мерки са необходими да се предприемат, като установи какви са пропуските. И ще завърша последния начин. Преди много десетилетия е, Швеция започна а, да представлява всички ценности на Европейския съюз. И става дума за съчувствие към хората, които искат защита. Днес показвате, че тези ценности не са част от миналото. Най-голямото изпитание на нашето поколение всъщност са поддържането на тези ценности. Тези ценности със светлината, която трябва да следваме. Има европейско решение и още повече. Това е единственото решение. Искам да ви благодаря, господин министър-председател, да благодаря на Швеция за това, че е основна част от това решение. Благодаря. Благодаря, госпожо Георгиева. От името на НП сега ще чуем господин Хекмарка. Уважаеми господин председател, госпожо заместник председател, господин премьер, добре дошъл. Радвам се да чуя един социал-демократ да говори толкова ясно. И други социал-демократи в Швеция казват, че Швеция е зад европейското сътрудничество живеем в време на много кризи, външни кризи. От Русия, от Сирия, от исламска държава, въпросите свързани с климата, беженците, които поставят под въпрос нашите основни ценности. Само чрез една силна Европа ще можем да се справим с всичко това. Ето защо никой не трябва да казва, че тези проблеми трябва да се решат следващата седмица, защото по такъв начин няма да успеем. Ще трябва да сътрудничим много-много дълго защото тези проблеми, които имаме сега, са толкова големи, че не може да се вземе само едно решение за тях. Вместо само да се питаме какво може да направи ЕС за нас, нека да се запитаме какво ние можем да направим за Европа. Знам, че тази формировка се е използвала и преди в миналото. Тя обаче трябва да въжи и за социалните въпроси. Не трябва да се отслабва европейското сътрудничество и не трябва да прехвърляме проблема от а, националните държави към Европейския парламент и към Брюксел. Така хората се настройват срещу Брюксел. Това се прави в Великобритания и е, в Швеция много хора казват, има много бюрокрация, тя трябва да бъде намалена. Ами нека да премахнем националната регулация, която пречи на развитието. Е, Швеция, например, има много, по -свобо... много по-голяма свобода, много по-възможности за, за развитие. бежанците. Много голяма отговорност трябва да се поемеме тук. Трябва да гарантираме, че ще има преразпределение. Трябва да се гарантира, че ще се следват правилата. Когато въведохме контрол на моста в протока Оресунд, видяхме какво означава той. Когато има толкова много бежанци, всеки трябва да поеме своята отговорност, всеки трябва да спазва общите принципи, всеки трябва да поеме част от отговорността. По отношение на Турция. В миналото имахме изисквания за, за демокрация, за свобода на словото. Трябва да работим така, че Турция да стане по-демократична, да стане по-правова като държава, за да може да се помогне и на самите граждани на Турция, и на беженците. Много предизвикателства имаме и много дълго време ще трябва да ги решаваме, но мисля, че заедно ще успеем. Благодаря. Благодаря от името на социал-демократите, господин Тела. Благодаря, председателю. Господин премьер, говорихте много страстно. Говорихте за демокрация, говорихте за сътрудничество. Тоест, говорихте за ценности. Вярвам, че истинската битка за бъдещето на Европа не се играе на военното поприще в Сирия или някъде другаде. Битката за Европа е битката за ценности. Трябва да покажем, че можем да адаптираме Европейския съюз към глобалните промени от последните десетилетия, без да се отказваме, а като подсилваме нашите ценности. Има една ценност, която е най-важна от всички – това е солидарността. Една дума, която използваме в една Европа, където има много национализъм. Вече не е модерна, но тя е в основата на Европейския съюз. Солидарност и достоинство. Две ценности, които е, обичаше Олаф Палме. Преди няколко дни е, отбелязахме 30 години от смъртта му. Искам да припомня нещо, което той казваше. Той казваше, за нас демокрацията е въпрос на човешко достоинство. Човешкото достоинство е политическата свобода. Та достоинството и солидарността. Солидарност означава солидарност с онези, които са потиснати, които бягат от войната. Вие дадахте цифри. 80 000 беженци, които са в Швеция. Благодаря ви, господин премьер. Ясно е, че изправени пред новите предизвикателства, държавите не могат да се справят сами. И затова е нужна Европа. Не може само Швеция да се справи, или Германия, или Италия, или някой друг, която и да е друга държава. Нужна е обща система на европейско убежище, която е, да бъде последвана от ревизия на Дъблинския регламент, както казахте и вие. Солидарността днес означава да се борим за унази социална Европа, която вие ни припомнихте справо. Не Европа, която разделя работниците, един Европейски съюз, който ги обединява, като им припомня, че са защитени. Това означава на всички работници, откъдето и да дойдат, каквато и е националност, да имат едно и също заплащане за един и същи труд. Нашата група, благодарение и на изключителната шведска делегация в групата ни, успя да постигне Европейската комисия да работи по директивата за командированите работници. Много се радваме, че ще има такова преразглеждане, защото това е много важно и то върви ръка за ръка с всички положителни развития а, последните години. Благодаря. Благодаря. Сега от името на екара господин Хенкел. Господин председателю, преди три седмици в Страсбург отново говорихме за двама е, евродепутати, които извън е, парламента са говорили за заповеди за стрелба. Ръководството на нашата политическа група реши с нощи е, да изиска от тях да напуснат нашата политическа група в края на марта господин министър-председател. Може би за първи път виждате, да ме виждате да говоря от тази страна на залата, но както и да е. Вие на два пъти, господин премьер, споменахте годината си на раждане, 57 аз през 51 година за първи път а, дойдох с велосипеда си до Гетеборг и от тогава все си мисля щастлива е Швеция. Първо, защото вие удържахте и не въведохте еврото през 89-та година. Бях председател на Сдружението на германските индустриалци. Бях поканен в Шведската търговска палата да да рекламирам нашата дейност. Шведският народ се оказа по-мъдър от вашата търговска камера и отколкото от нас. Вие гласувате за бюджет, ние гласуваме за дали това да построим ли една гара. Така или иначе по всички въпроси Швеция заема по-разумна позиция. Вие, господин министър-председател, показвате не само на социал-демократите, защитено и на всички евроромантици, че една валута трябва да отговаря на данъчната култура на съответнията страна и трябва да престанем да напасваме културите към е, валутата. Вие показвате, че малкото може да бъде хубаво, а а също така, че Европа страда от излишество, а не от недостатък на определени качества. На второ място ви поздравявам за вашата разумна политика за беженци, беженците. Дълги години бях член на Amnesty International. Зная колко трудно контролирате сега границите си. Господин премьер, мнозина ви упрекват в безотговорност. Напротив, постъпихте крайно отговорно. През последната година в Европа са подадени множество молби за обежище над 72% мъже. За някои общини това е, е сериозен проблем. Ще припомня само в Кълн. Но да оставим това. Замислил ли се някой какво ще стане, когато тези мъже изоставят своите майки, сестри, съпруги без защита в своята родина. Впрочем, мнозина от тях идват а, а, от труден, но не застрашен живот. Там не се водят военни действия. Колко човешки животи са били застрашени или погубени, подмамени от предлож... поканата на германското правителство и лъжите на каналджиите. И още един повод да отбележа плюс за Швеция в еврото и с политиката за беженците. Германското правителство е, поведе не само народа си, но и цяла Европа към задънена улица, докато шведското правителство провежда отговорна политика. Вашата страна е, пое ролята на моралната свръхсила за разлика от Германия. Не се притеснявайте от това. Това е, е титла, с която можете да се гордеете. Ние съмнявам се. Благодаря, казва председателя. Сега за либералите госпожа Викстрам. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на премиера на Швеция. Много се радвам, че днес след това сте тук при нас. Както знаете, Швеция е средно голяма страна в Европейския съюз. Искам да приканя премиера да използва това. Знам, че вие в шведското правителство смятате, че регламента Дъблин, който е кръгален камък в политиката на наубежище, трябва да се реформира и аз мисля, че ние трябва да сътрудничим. Вие и, и ние в парламента. Искам обаче да ви помоля, господин премиер, станете лидер в съвета на министрите и направете така, че другите лидери да работят за солидарна политика на, на убежище в Европейския съюз. Само така можем да постигнем резултатите и да внесем необходимите промени. Е, Швеция е, в миналото се е борила за, за, за различни е, неща в съвета на министрите, успявала е да оказва своето влияние. Сега обаче, за съжаление, Швеция пасивно следва потока на, на различните идеи, не прави необходимото. Мисля, че имаме нужда от е, европейска отговорност по този въпрос. Споразумението от Турция от миналия понеделник няма да реши проблема. Много важни части от него са в разрез с конвенции на ООН и други международни е, закони хората няма да ги спрете. Те ще намерят други начини да влязат в Съюза. Много от тях, даже всички, те не могат да останат в Гърция. Нито една държава няма да се справи сама и ще станем свидетели на гръцката трагедия. Тази гръцка трагедия ще я видим в целия Европейския съюз. Затова вместо да прехвърляме на Турция нашата отговорност за бежанците, нека да гарантираме външните си граници и да създадем законни и сигурни пътища за, за бежанците в Европа. Трябва да намерим и една стабилна система за убежище, където отговорността се споделя между всички 28 държави. За да функционира споразумението с Турция, трябва да има обща защита на границите и обща политика за убежище. Господин Лювен, станете лидер, създайте коалиция с другите държави, покажете кои са онези в съвета, които слагат прът в нашите колела. Трябва битките в съвета на министрите да престанат, защото ние искаме да бъдем е, максимално прозрачни и Швеция трябва да бъде водеща. Всеки е, трябва да направи необходимото един от всички обаче трябва да спре с тази тенденция да вървим към дъното. И аз много ще се радвам, ако това е Швеция и ако Швеция покаже е, такъв дух на, на лидерство. Госпожа Бьорк от името на Обединената левица. Господин премиер, добре дошъл в Европейския парламент. Швеция пое голяма отговорност през 2015 година. Много бежанци прие Швеция. Това е вярно и е нещо добро. През есента обаче, заедно с десните партии, вие се договорихте да затворите нашите граници. Това е погрешно решение, не сме се събрали да го обсъждаме. Всички в Европа сме в едно и също положение в момента. Какво да направим? Ще, ще приемаме бежанците и ще ги приемаме по достоен начин или ще затваряме границите и ще ги пращаме към други държави. Каква роля ще играе Швеция в този избор? За мен отговорите на тази дилема са ясни, господин премиер. Европейския съюз се приел изключително малка част от хората, които бягат в момента. Ние трябва да приемем повече хора, да ги приемем достойно и да ги преразпределим. Мисля, че Швеция трябва да бъде лидер тук. Трябва да поведе Европа към един нов политически курс. Не трябва да си затваряме границите. За съжаление, не сте готов май да играете тази роля в, в съвета. Е, има стремежи да се отблъскват хората, да се пращат в трета държава. Това не е решението. Патрулите на НАТО в Средиземно море не са решението. И е, освен това, е, споразумението с Турция също не е решението. Беженците не са риби и не подлежат на, на, на квоти. Това са хора от плът и кръв, които са жетвали всичко, за да напуснат територията е, от която е, идват, в която живеят. Аз не съм е, наивна. Трудно ще е да се справим с, с Орбан и с други лидери като него. 28 държави има в Европейския съюз, но, но, но тъй като трябва да се действа политически, издържано и морално, вие трябва да имате план Б. Трябва да се намери е, възможност за политическо сътрудничество. Тук имахме представител на ООН и той каза много умни неща. Та вие, господин премьер, трябва да се опитате да изградите по-малка коалиция, ако не е възможно да има по-голяма. Е, и накрая, е, не може да е, поставяме пред хората дилемата бежанци или благоденствие. Това е само от полза за, за расистите. 2015 ние е, приехме много бежанци, не знаем какво ще стане през 2016, но много от това, което ще се случи, зависи от вас. Това ще бъде година на изграждане на стени или ще бъде година на демонстрация на солидарност с бежанците. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Зелените, госпожа Хармс, председател. Господин председател, уважаем господин министр-председател, драги колеги, на първо място искам да благодаря за спокойния тон, който внесохте в дебата за положението в Европейския съюз. Нуждаем се от това. Като си помисля, тази сутрешния дебат малко размисъл за другите предизвикателства, освен бежанците, няма да ни се отрази никак зле. Освен това искам да ви благодаря на вас лично и на, чрез вас на страната ви Швеция, защото вие от много отдавна провеждате по-добрата политика за бежанците в Европа. Не едва след кризата. И когато вие възстановихте граничния контрол, аз си помислих, значи шведите ни казват не можем повече, прилагаме нежелано средство, но търсим европейско решение. Търсенето ще продължи доста време и се превръща лавинообразно в ефект, който води до повсеместно затваряне на границите. Не знае с колко време имаме още. Имаме да решаваме глобални промени, глобални предизвикателства. Европейския съюз се държи сякаш имаме много време. Затова аз искам да ви попитам. Дали все пак не настъпва моментът да кажем, че група държави в областта на политиката за беженците трябва да поведат нещата и да кажат, ние сме готови заедно, солидарно да поемем повече беженци. Всичките преговори с Турция, могат да бъдат обект на критика, може да има и напредък, но докъде ще стигнем ако тръгнем да разпределяме бежанци по гръцко-турската граница. Вие казахте нещо много важно. Ние в Европейския съюз трябва да се изправим пред новите страхове и пред а, заплахите. А, е, господин Хенкъл, не знам какво искахте да кажете а, е, за, за еврото като водещ лобист в миналото, но има една ем, един грях, който е непростим. Създаването на партия като альтернатива за Германия, която е крайна и създава и поражда нови страхове. Европейците, госпожи и господа, трябва да започнат да се страхуват тогава, когато вече няма да могат да действат заедно пред глобални предизвикателства, които бежанците доведоха при нас и които ние се опитваме да изтласкваме. И тези съвместни действия са това, за което трябва да говорим по-богатите, по-стабилните държави в страни няма да намаляват те ще се разрастват. Днес през, получихме много добра обща представа от Върховния комисар за бежанците. Ескалацията на събитията в Сирия, породена от Путин и Асад няма да доведе до бързо решение. И накрая, само заедно, като европейци, можем да създадем кораж, солидарно, заедно с другите можем да преодолеем кризата. Председателят, госпожо, отнемам ви думата. И единствено така му очакваме е, подкрепа на съвета. Благодаря. А сега за РДД госпожа Винберг. Благодаря, господин председател. Уважаеми Стефан Лювен, вие сам заявихте, че ние в Швеция проявихме наивност по отношение на приемането на беженци. Всъщност, вие наследихте потъващия кораб на Фредрик Райнфелд. В едната година и половина, откакто сте премиера, влушихте положението обаче. В Швеция имахме в началото миграционна криза, сега имаме економически, политически и хуманитарен хаос. хаос. Сега сте тук и искате да наложите на Европа последиците от вашата нивна политика. Молите другите държави и членки да ви подкрепят, а вие сам се изложихте. Е, казахте, че трябва да има солидарна отговорност. Ами вашето правителство трябва да, да поеме своята отговорност, защото а, е, вие вкарахте всички тези мигранти в Швеция. А, е, наистина ли вярвате, че трябва да има а, принудително презаселване? Как ще стане това? Много държави членки нямат нито ресурсите, нито капацитета, нито политическата воля, за да интегрират гигантската маса от а, мигранти. Държава след държава се отказва от а, механизма за преразпределение, който вие защитавате. Е, господин Лювен, трябва да отхапете от киселата ябълка и да направите необходимото. Швеция трябва да е, експулсира 80 е, хиляди души, вие казахте, че те трябва да напуснат Швеция. Как да успеем с това начинание там, където не можем даже 30 мигранта да изгоним от един автобус? Благодаря. от а, е, е, името на ЕНФ Штугар. Благодаря, господин председателю. В миналото, в началото на 80-те години, често посещавах Швеция. Прекрасна страна. Красива, богата, безопасна. Бях на 11 години, когато направих едно представяне в училище и казах, че Швеция е пионер за правата на жените, шведските ученици са най-добрите в Европа и казах тогава, че правителството на Швеция е прозрачно и открито. Миналата година отново отидох със собствените си деца и семейство вече в Швеция и трябва да ви кажа, че бях шокиран от видяното. Не можех да повярвам колко се е променила страната. Дъщеря ми е на 12 и сега подготвя също свое представене за Швеция. Тя ще каже на своите съученици, че Швеция сега е държавата с най-високия брой изнасилвания в света. Само лесото, мисля, че може да ви изпревари. Така че повтарям, цифрите са по-високи от броя на изнасилванията и в Русия, и в Нигерия, и в Мексико. Моята дъщеря ще каже на съучениците си, че шведското правителство а, крие информацията, за да може опозицията да не знае нищо. И виждаме какво е въздействието на всичко това. Председателю, шокиран съм от това какво се случи с Швеция за 30 години. Затова има само една причина и това е Европейския съюз. Какво оставя Европейския съюз след себе си? Пустош. Европейски съюз се разпада и влачи а, е, Швеция след себе си. Провалът на Европа, провалът. Благодаря. Сега давам думата на, на Балцо. Благодаря, господин председателю, господин министър-председател. Таня Фриберг шведски економист, живеща в Будапеща, каза, че едно от най-хубавите неща в Унгария е, че за разлика от вестоевропейците, вие вярвате в консервативните ценности. Не просто вярваме, ние и решаваме в този дух. Вие вярвате в либерални ценности, така че от десетилетия стотици хиляди мигранти идват във вашата страна е, това довежда до економически трудности и а, престъпност. Това разбира се, ваше суверенно решение. Но има държави, които не желаят да приемат стотици хиляди, които защитават своята култура, които не искат в тях да възникват паралелни общества. Моята родина Унгария е една от тях. Говорите за демокрация. Приемате ли, че политическото решение в Унгария трябва да се постигне чрез референдум? Това е също също суверенно решение на суверенна държава. Сега от НП Гонзалес Понс. Заповядайте. Господин премьер, Кризата с бежанците е най-ужасяващата криза от хуманитарен тип след Втората световна война. Господин Премер, идеята за изграждане на стени или затваряне на граници няма да сложи край на тази криза. Единственото нещо, което ще направи е да доведе до повече отчаяние от тези мъже, жени, изправени пред Европа и нейната крепост. Ние сме равни, да, но трябва да сме равни и като отговорност в Европа и затова искаме една обща политика за иммиграцията и за убежището. Искаме също общо управление на външните граници, за да се защити Шенгенската зона. Националните решения не са решения от европейски тип. Точно обратното. Поради тази причина бе създадена и Европа. Националните решения не са достатъчни дори за национални проблеми в днешни дни. Вашето правителство за едностранно решение да въведе граничен контрол. Всъщност, частни транспортни фирми се наложи да правят проверки на пътниците, които транспортират блокират. Вашето правителство е, говори за спиране на шенгенското споразумение за 3 години, а всъщност трябва да е за две. Това е популизъм. И трябва да кажа, че не е достатъчно това решение. Може да е достатъчно за Швеция, но мисля, че е това недостатъчно решение за Европа. Социалистите, зелените и други групи защитават една Европа без граници. Тази сутрин чухме много силни думи за споразумението с Турция. Вашата държава изгради бариери пред тази криза с бежанците? Коя от тези ви използва социалистически или зелени думи, ако мога така да се изрази? Европа трябва да се гради бавно. Ако спрем обаче, национализмът ще победи, защото той води ксенофобия след себе си. Национализмът и ксенофобията пък водят до екстремизъм и фанатизъм. Европа почива върху многообразието. Днес обаче трябва да работим заедно в единство изправени пред проблеми. Вие говорихте за по-социална Европа, господин премьер, но докато вие тук говорите за по-социална Европа, изправени пред този огромен проблем, чисто и просто издигате нови бариери. Така решавате проблема. А ако решим как да действаме напред заедно, ще попречим на популистите. Благодаря. Депутатът Улскук е, има думата от името на социал-демократите. Е, благодаря, господин председател. Е, чудесно е да чуем какво е важно и какво не е важно. Чуваме различни истории, има различни твърдения, включително и в тази зала – за това е, е, много добре, е, че е, чуваме и вас. 23 милиона са регистрираните безработни в Европейския съюз в момента. Навсякъде в Европа са пръснати тези хора. И в тази зала включително има хора, които смятат, че с, с ниско заплащане и с по-лоши условия на труд можем да се справим с безработицата. Както по отношение на Европейския съюз, така и по отношение на страните кандидати е, би трябвало да се постараем да преодолеем различията и да преодолеем тези е, тежки условия на труд. Ние, социал-демократите, Искаме най-сетне да приключим с социалния дъмпинг. Не желаем е, конкуренция е, на е, плещите, на работещите и на безработните. Председателят на Европейската комисия каза никакъв социален дъмпинг, прекратяване на тези лоши условия на труд. Това е нещо напълно естествено, което се разбира от само себе си. Необходими са обаче усилия и желание, за да се преодолеят тежките условия на труд и различията между страните в това отношение – Зная, че е, има е, различни е, слухове, включително и по отношение на футболните клубове в Стокхолм. Е, но е, би трябвало най-сетне да се даде отговор на хората. Трябва да се борим срещу безработицата, да спрем социалния дъмпинг. Ако не успеете, е, господин министър-председател, тогава ще има все повече крайно настроени екстремисти социалните партньори би трябвало да придобият е, отново у нас и тежест в обществото, така че да се установи малко ред и баланс. Благодаря. А сега давам думата на господин Федерле, либерал. Е, благодаря за вашето изказване пред Европейския парламент. Вие идвате тук в един труден момент за Европейския съюз. Трябва да намериме нашите решения за бъдеще. Е, трябва също така да се борим с е, проблемите, които създава иммигрантският поток. А също така предстои ни дебат е, за така наречения Брекзит, излизането на Великобритания. Но въпреки това, вие сте намерили време да дойдете тук и нашия дебат е много важен. Искам съвсем ясно да кажа, че вие много ясно говорихте за това, че е необходимо да вземем общи решения и тези общи решения трябва да бъдат прилагани. Мисля, че е чудесно а, а, да а, имаме такъв подход. Също така казахте какво става в съвета, но съвета много често взима решения и след това нищо не става. Като че ли съветът става един от а, така най- а, безсилните като че ли органи на Европейския съюз, ако неговите решения не бъдат. И съветът по въпроса на миграцията е орган, който взе решение и тези решения трябва да бъдат изпълнявани. Понякога се питам за понятието социална Европа. Вие не сте разговаряли, е, участвали в разговорите с Дейвид Камерън. Е, и дали е, тези преговори и резултатите от тях няма да бъдат е, краят, началото на краят на социална Европа. А какво мислите вие? И как седат тези преговори с Великобритания в светлината на това, което ни казахте? Като че ли социалната демокрация, социал-демокрацията отслабва в Европа. Имаме нужда от силни позиции. И именно социал-демократите вкараха Швеция в Европейския съюз. Те се бориха за разширяването на Европейския съюз. Господин Вайнфелд, един умерен мисър председател продължи тези усилия. Какво ще кажете за всичко това? Благодаря. Сега от името на ГУЕ госпожа Цуе. Благодаря, е, господин председател. Добър ден, господин министър-председател. Е, не знаех, че е, един представител на АЛДЕ ще говори така, че аз ще мога да кажа да, точно тези въпроси исках да задам и аз. Ние се намираме в критичен период и, и трябва да направим нещо и можем да го направим и да го постигнем само ако сме солидарни и действаме съгласно демократичните правила. Да, но ние се нуждаем и от социална Европа. Вие сте същевременно и член на съвета. И като такъв е, се обръщам към вас е, Смятате ли, че сделката с Великобритания няма да постави е, на изпитание социалния характер на Европа? важни е, правни актове във връзка с движението, свободното движение на работниците в държавите членки се поставят под съмнение и под въпрос. Това поставя под съмнение и основните свободи на Европейския съюз. За мен това е една съмнителна сделка. И също времено трябва да ви кажа, че има известно противоречие в това, което казвате. От една страна социална Европа, от друга страна нека да търсим а, а, и съвместен общ подход е, е, за решаване на е, беженската криза, но нещата са тясно свързани. Не можете да делите хората на нации, на страни на происход. Аз очаквам от вас и съм съгласна и с колегите, които говориха преди мен. Очаквам от вас да направите една крачка напред да, добре. Е, общо решение. Всички говорят за общо решение и също времено никой не желая да направи първата крачка. Да, направете вие, моля ви, за да решим нещата заедно. Е, колегата Ериксон има думата от Ще говори от името на зелените. Господин председател, споразумението между Европейския съвет и Турция Всъщност е, повдига множество въпроси. Добре е, че Швеция има формулировка за зачитането на международните норми и помощ на търсещите обежище, но нещата не са много ясни и затова имам своите въпроси към господин премиера. Турция се признава за сигурна страна, но Швеция не я признава за сигурна страна. Би трябвало Европейския съюз да има единна позиция, защото това ще определи маршрута на изпращане обратно на бежанците. Ако гръцкият маршрут на практика се затвори, какви други маршрути ще използват тези хора? Те по-безопасни ли ще бъдат? Направен ли е анализ? Как да сме сигурни, че споразумението няма само да влуши положението? И въпрос за шведското правителство. Какво ще направите, за да стигнете до отговорите на всички тези въпроси, за да можем да кажем, че Европейския съюз наистина защитава нормите за обежището? И накрая, вие лично след всички тези споразумения, преговори, обсъждания, имате ли някаква искрица надежда, що се отнася до колегите ви в Европейския съвет? Смятате ли, че те ще стигнат до механизъм за справедливо и солидарно разпределение? Благодаря за СПД, господин Лундгрен. Благодаря, господин председател. И ето, най-накрая, ето ни, а, а, ние, а, а, трудови хора, а, шофьори на а, тирови, всички ние а, влизаме в политиката. И а, като че ли, а, обаче тук свършват приликите с, с шведският модел. А, правим грешка след грешка, а пък такива като мене и други представители на моята партия вече отдавна много ясно са казвали какъв ще бъде резултатът от сегашната политика. Политиката, която води сегашното правителство, пък и неговите предшественици. Намираме се в абсолютно смешно положение и е, всичко това се използва и от правителството, използва се и от консерваторите, пък и от умерените в нашата страна. Е, това е лицемерие. Фактически Германия трябва да поеме отговорността за сегашното състояние на нещата, състояние, което вреди на на система на всеобщо благосъстояние. На малко 60% от тези, които идват в Европейския съюз, според нашата дефиниция, трябва да бъдат разглеждани като економически иммигранти. А има хиляди деца в които ежедневно умират в цял свят поради липса на храна и чиста питейна вода. А вие казахте, че сте съгла... Одобрявате споразумението, а, свързано с Великобритания. Като се има предвид вноската, която прави Светия в Европейския съюз, става дума за огромни суми. Аз мисля, че става дума за политическа коректност на сегашното правителство. От е, е, политическата група Европа на нациите и свободата, господин Майер. Да, е, благодаря, господин председател. Наскоро прочетох, че е, е, така, е, в Европа, като че ли краягълните камъни в момента са един върху друг. Е, е направи ми впечатление този си израз. Прочетал го някъде. И сега се сетих отново а, за а, този израз, тъй като чух някои от изказванията и се попитах, особено при дамите, тези дами на нашата земя ли живеят на нашата планета, а, дали а, а, всъщност не са се отдалечили от действителността. Нека да погледнем а, миграционната криза. Нека да си дадем сметка за това колко а, е, безмозъчно и колко а, е, объркано и хаотично се действа. А, е, очевидно, една голяма част от а, хората, които чухме в тази зала, са допринесли за а, тази бъркотия в условията на криза. И държавите членки би трябвало да използват правилно своите правомощия, за да решат проблемите. Е, очакваме от тях да направят нещо, след като Европейския съюз не може да го направи. В крайна сметка в Австрия се оказва, че идеите на партията на свободата се възприемат и от правителството и се реализират. И какво става? Ние живеем в Европа, която преминава от една криза в друга криза и виждаме как в крайна сметка нещата, ако нещо се решава, се решават от националните държави 155 престъпления бяха извършени от алжирци миналата година в Австрия и 50 и 75% от кандидатите за обежище в момента са мъже. Нека да си е, припомним какво вършат тези млади мъже е, е, в рамките на ислямска държава. Не казвам, че всички са такива, но някой от тях може би. Е, трябва да помислим много сериозно по тези проблеми и трябва а, да преодолеем а, и а, така, желанието за една много странна сделка с Турция. Благодаря. Независимият депутат Фонтулиш има думата. Благодаря ви. Знаем какво е положението в Европейския съюз. То не е никак розово в момента. Търсят се решения, но тези времени мерки само създават повече проблеми. Имаме безработицата на младите, системата на здравеопазването се сгромоляса. Ясно е, че економическите въпроси трябва да се разглеждат заедно с въпроса за миграцията. Не бива да забравяме също така, и различните спекулации на отделни групи в обществото, които просто лишават демокрацията от нейните жизнени сокове. Няма вече червени линии, защото за демокрацията не може да се говори като за повече или по-малко демокрация. Историята е такава каквато е, ние не можем да я украсяваме и не можем да забравим миналото си в името на бъдещето. Или ще се променим, или ще се отдавим. Госпожа Гърдини има думата. Си, грация. Е, Благодаря, господин председател. А бих искала да е, използвам вашето присъствие тук, за да поискам едно обяснение. Защото вие в съвета подкрепате ПНР, резервационните данни, измената на резервационните данни. И изцяло отхвърляме. Как обяснявате промяната в подхода на вашата страна? И ограниченията в приемането на бежанци противоречат обикновено обичайната позиция на социалистите и зелените. Как ще обясните, че дори в Швейцария, една умерена страна на равни възможности, виждаме надигане на антисемитизмът? Дори е, в град, е, който беше обежище на хиляди бежанци, които бягаха от нацистите, виждаме антисемитски инциденти. И дори от тези няколко стотин евреи, които са останали там, вече са оплашени. В Стокхолм, разбира се, положението е различно, но ние се безпокоим. Бихме искали в светлината на това, което ни казахте днес, какво възнамерява да направи вашето правителство. Защото дори ако половината от това, което чуваме е вярно, това е много тревожно, обезпокоително. Смятате ли, че Швеция вече не е безопасно място за евреите? Боя се, че ни предстои дълга тъмна нощ на отчаянието. Господин, Родригес. Господин министър-председател, голямо удоволствие е за мен да ви видя тук в Европейския парламент. Вие е, говорите с силен евро, проевропейски е, глас за опита на Швеция. И вашата страна наистина години наред пен възможно най-добрия пример. Е, пример за следване от всички останали държави в Европейския съюз. Вие бяхте образец и сте образец на демокрацията, на партиципативната демокрация. Швеция, освен това, е най-добрият пример за това как може да се развива е, устойчиво економиката и същевременно да се е, предприемат необходимите мерки за опазване на околната среда и да се гарантират е, добре платени е, работни места. Освен това, Швеция е чудесен пример за това как е, е, една страна може да изпълнява своите международни задължения. Става дума за е, добра воля в глобален мащаб и същевременно също така в глобален мащаб Швеция е прекрасен пример за интегрирането на бежанците Швеция е източник на вдъхновение е, за много от нас, защото е, вие успявате да се справите с огромен поток от беженци и да ги посрещнете е, достойно, адекватно, да ги настаните, да ги разпределите в страната, в редица общини – където те могат да намерят не само е, добро жилищно настаняване, но и добри социални грижи. Е, времено е, вашата страна гарантира е, необходимите е, е, курсове за обучение и дава възможност по този начин на беженците да започнат да работят. Да, вашата страна показва е, какво може да се направи и какво би трябвало да се направи, а като следваме примера на Швеция. Благодаря ви за това. Последният е, оратор в е, списъка е, е колегата Андерсон от групата на зелените. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на премиера за присъствието. Господин премиер, аз се надявам, че за вас този дебат е бил интересен и ползотворен. Ние говорим за социалната Европа, но никой не спомена неудобния въпрос, а именно Европейския съюз е построен зле. Неговата парична единица не е функционална. Имаме огромна безработица. Ясно е, че Швеция всъщност взе правилното решение, когато каза не, ние не искаме да се присъединяваме към паричния съюз. Много от колегите в парламента обаче са на мнение, че Швеция не може вечно да продължава по същия начин, тъй като тези колеги очевидно не обръщат внимание на нашия референдум и избора на шведските граждани. Струва ми се, че Швеция трябва да има изключителен опт-аут така както други държави членки. Необходимо е да се създадат подходящите условия за тези държави членки, които не желаят да се присъединят към Паричния съюз. Трябват им гаранции, уверения, за да сме сигурни, че решенията са в полза на всички. Надявам се Швеция да поеме водещата роля. Давам думата на министър-председателя на Швеция, господин Левен. Uh, uh, дами и господа, uh, членове на Европейския парламент, много благодаря за този дебат. Разбира се, няма да мога да отговоря подробно на всички зададени въпроси, но ще се опитам да обобща. Аз не искам в никакъв случай да формулирам а, нови правила, които да обременят страните, когато говоря за социална Европа. Но мисля следното. Имаме обща економика, общ пазар на труда, и в този общ пазар на труда трябва да осигурим бъдещето на онези, които работят, които създават благата на Европейския съюз. Не може в никакъв случай хората да очакват едно по-лошо, отрицателно бъдеще, в което заплатите ще бъдат по-низки. Не към това е оправил погледа си европейския гражданин. Имаме възможност да направим така, че европейският пазар на труда да вземе предвид всичко това, а отделните страни да имат възможност да вземат своите решения. Но това, което видяхме в случая Лавал през 2007 година, оказа се, че шведските профсъюзи не могат да защитават колективните трудови договори. И това не беше добро. Разбира се, може да кажете, Швеция има своите правила, нека се придържа към тях, след като няма дискриминация. Но хората гледат, е, очакват едно бъдеще, е, в което не, няма смисъл и, и няма да е, се конкурират с по-низко заплащане, хора, които са съгласни на по-низко заплащане. Така че нека си обещаем че пазара на труда, който градим, няма да бъде такъв. Че тези мъже и жени, които тръгват на работа всеки ден, те са онези, които трябва да в бъдеще да получат добри условия на труд и живот. Мнозина от вас говориха за беженската криза. По този повод ще кажа следното. Имали сме и по-рано беженци в света, за жалост. Не за първи път се сблъскваме с този проблем. А, ние в Швеция приемаме беженците, но проблема не е в това. Проблемът е кризата в Сирия, кризата в Близкия изток, която принуждава хората да бягат. Защото там бушува война. И като човек, като човешко същество, на хората, които бягат, за да се спасят живота си, да, да не им помогнем, едва ли е нещо, което можем да препоръчаме. Но, значи, това са хора, които бягат и които от, от войната и на които трябва да помогнем. Какво ще затворим вратата си, вратите си или има някои, които искат именно това? Мисля, че а, трябва да помогнем на тези, които а, бягат, а, за да спасят живота си. И ако правим това заедно, ако бяхме подходили заедно към този въпрос, щяхме да решим проблема. Нямаше да седим пред този проблем сега. Имаме 508 е, милиона жители на Европа. Заедно можем да решим този проблем. Е, може би някой искат да кажат, няма да участваме. Това е тяхно право. Но мисля, че трябва да кажем, ако вие не участвате в тази система, системата за решаване на беженския проблем, вероятно трябва да участвате и в шенгенската система. Не може да избирате какво искате да участвате и какво не. Само лесното да избирате. Значи, трябва понякога да приемем и трудните неща, които трябва да се свършат. Искаме да имаме в бъдеще система, която разпределя тежестта на отговорностите между 28-те страни членки. Знам, че има съпротива срещу този подход, но това е единственият начин Европейският съюз да функционира както трябва. Единственият начин да си помогнем взаимно. Онези, които не искат да участват, трябва да знаят, че ако ако този подход не проработи, това ще засегне целият Европейски съюз. И у нези, които не искат да участват, също ще бъдат засегнати. Ако искаме един ефикасен, работещ Европейски съюз, трябва да сътрудничим. Трябва да работим заедно и включително по труден въпрос като този, бежанския въпрос. Трябва да си помагаме взаимно. Сега за споразумението с Турция. Трябва да намерим решение. Трябва да сътрудничим с Турция. Не мога да отговоря до подробните въпроси, които ми бяха зададени. Сега председателят Туск получи мандат да преговаря възоснова на тези принципи. Искаме трафикът на хора да бъде прекратена. А иначе, онези, които са срещу всичко това, трябва да кажат каква е альтернативата. Хиляди, хиляди беженци рискуват живота си в вълните на Средиземно море. А има хора, които се обогатяват от това. И въобще не ги грижа за жертвите най-малко 400, може би 500 вече към днешна дата са загинали до сега само тази година. И на това трябва да се сложи край. Така мисля аз. Разбира се, това, което се предлага, не е единственото решение, но това е нещо, което трябва да направим. Нека видим какъв ще бъде резултатът от преговорите и когато знаем резултата от тези преговори, можем да ги обсъждаме. Мисля обаче, че подходът е правилен. Стана дума и за директивата за командированите работници. Дали тя ще реши всички проблеми? Ако да съм развал правилно въпроса ви. Не, няма да реши всички проблеми. Но трябва да покажем на работещите и на работодателите – че можем да градим европейски пазар на труда, който функционира, който зачита колективните трудови договори, зачита законодателствата в отделните страни членки и европейските закони. Така че, независимо какви са условията на отделните страни, Европейския съюз трябва да даде тези условия за подобен пазар на труда. Значи планът, който изпълняваме, е, е добър. Ще помогне за растежа и пътя по който сме тръгнали е правилен. Аз искам да се придържаме към него. Това, което комисията предлага е добро. То е крачка напред. То ще даде надежда на работниците в Европа. И мисля, че това е много добро начало. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър.